Ladies and gentlemen, good afternoon. Добър ден, дами и господа. May we begin this meeting of... Нека да преминем към днешната си работа, работата на Комисията по правни въпроси. Нека първо да приемем дневния ред. 29 и 30 точка от дневния ред, свързани с правното основание, са отложени. 32 точка, проекто доклада за процедурата за Европейската заповед за плащане ще бъде разгледана след точка 30, 41, т.е. гласуването по петицията, която виждате описана в дневния ред. Имате ли предложение за промяна в дневния ред? Ако не, дневния ред се приема. По точка втора съобщение на председателя съобщения нямам. Трета точка одобряване на Протоколите от заседанията от 3 септември, 6 октомври, 13 октомври и 20 октомври тази година. Ако няма възражения по протоколите, те се смятат за прияти. И така, нека да преминем към точка 4. изслушването по последните развития в областта на административното право в Европейския съюз. По време на предходния мандат нашата парламентарна комисия създаде работна група по административно право, което, която изготви доклад по собствена инициатива директива по административното право в Европейския съюз. Докладчик бе Луиджи Берлингуер, високо уважаван бив член на тази парламентарна комисия, когато за мен е чест да приветствам отново тук днес. Бе направена и оценка на тема Европейска добавена стойност и бе установено, че ако има общо право по отношение на административните процедури в Европейския съюз, това може да намали значително административните усилия в Европейския съюз и да улесни процедурите, да спести е, време на гражданите и да намали е, случая на административните дела, подобри ефективността и помогне за е, създаването на по-ефективни системи за електронно е, управление. Това бе доклада изготвен от Луиджи Берлингуер. Оттам нататък е, ние ще назначим докладчик, който да продължи работата на Луиджи Берлингер. Професор Хофман и професор Силер от университетите в Люксембург и Павия са тук сред нас днес. Те ще говорят по тази тема. И Дагмар Ро Беренд, бивш депутат и член на тази комисия е тук след нас. Тя е изключително добре информирана по административните въпроси и ще говори за инициативата на господин Берлингуер и за ползите от нея, евентуалните ползи от нея за Европейския парламент. И така, без повече да се бавя, давам думата на професор Хервик Хофман от Люксембургския университет. Професор Зилер иска думата пръв. Заповядайте. Мерси, месье президент. Je suis ici avec euh, mon... Благодаря, господин председател. Тук съм с колегата Хервик Хофман, за да говоря за работата, която сме извършили в е, нашата изследователска група, наречена Renew. Става дума за междууниверситетска група, която от, пред, от 5 години насам се занимава с конкретни прави на европейското административно право. По-конкретно, тази група е, работи под ръководството на управителен съвет от 15 члена и има повече от 100 е, члена, представители на академичните среди. И на 1 септември изготви списък от правила, представени за обществени консултации на 1 септември, както вече казах. Става дума за информация, събиране и анализирана през 2012 и 2014 година във връзка с конференции по темата. След тези конференции и след срещи с експерти от различни области, съди, държавни служители, представители на обществеността или на асоциации, изготвихме правилата, които са на разположение по интернет на английски от началото на септември и ще бъдат преведени на още няколко езика, включително е, френски, е, немски, испански и полски. Моята презентация ще се съсредочи върху два въпроса. Първо, защо да говорим за административен кодекс е, на френски и повече говорим за кодекси, отколкото за закони в тази област и какво можем да направим въз основа на Лисабонския договор. Темата, която ще представя е разработна в повече подробности в първата книга а, за примерните правила, която сме публикували. Първи въпрос. Защо е необходимо да има административно-процесуален кодекс? Първата причина е, че става дума за ежедневната работа на институциите на Европейския съюз, която трябва да е тясно свързана с конкретни ценности от е, конституционен характер. Става дума за правната сигурност, пропорционалността, е, и законността и други важни принципи. Важно е да има демократична прозрачност и достъп до информация и разбира се, трябва да се има предвид и принципа, кодифиран в 41 член на Хартата на основните права, а именно правото на добра администрация. Защо е необходимо да има административно-процесуален кодекс? А, освен конституционните въпроси, е, има и е, проучвания, направени под ръководството на Лъжи Берлингуер и става ясно, че е, съществуващите правила са изключително фрагментирани. Има много процедурни правила, но те са е, изключително конкретно свързани с отделните области на работа. Има и някои ценности, които само частично са въведени. Тоест, може да се говори за сериозни пропуски в административната процедура на Европейския съюз. Там, където има пропуски, единственият начин те да се попълнят е да се озовем на общите правни принципи. Но а, това може да стане само единствено чрез допитване до съда. Нещо, което като цяло е доста голямо затруднение. Ползите от сегашната система са свързани с това, че съществуващите правила са разработени динамично, експериментално. Те отговарят на потребностите на всеки от, а, всяка отделна област а, от административната дейност. Това може да се разглежда и като плюс, и като минус, зависимост от гледната точка. Има и други важни въпроси, свързани с кодифицирането на административното на административните процедури. разгледахме съществуващи усилия в тази област. Първите опити да се кодифицира, адми... кодифицират административните процедури са от 1889 година в Испания, след това Австрия 1925 година първи сериозни усилия в областта, Германия 76 година втора вълна сериозни мерки в тази област. За сравнение с Съединените щати има законодателни текстове в тази област от 1946 година насам. На много места обаче се твърди, че не трябва всичко да се кодифицира, трябва да се оставя юриспруденцията да се развива, но въпреки това дори във Франция, където подобни твърдения са много силни, има подобен проект, който следва да бъде прият през 2015 година. Един от изводите във връзка с проучването на тези текстове е, че а, противно на а, много от твърденията, тези текстове не са довели до осложнение на административната дейност. На практика, когато има ясно очертани принципи, това често помага за разрешаването на неясноти. Още един аргумент в полза на кодифицирането на административните процедури, споменати от председателя, е свързан с заключенията на оценката на въздействието, поръчена от Европейския парламент, която доведе до множество препоръки, включително за уточняване на формулировките на различни езици, формулировки, които по някой път са доста неразбираеми за обществеността. Какво може да се направи въз основа на Лисабонския договор? Не можем да отричаме проблема, свързан с правното основание. За нас това не е основния е, изследователски проблем, но тъй като искаме да подхождаме реали, реалистично, искаме да направим едно предложение пред законодателните органи, което да е целесъобразно, ако предложим нещо, което няма как да се трансформира в действителен правен текст на европейско равнище, то значи се занимаваме с едно чисто административно упражнение. Академично упражнение, извинете. И така, по отношение на правното основание, въпросът е до каква степен тук може да се позовем на член 98 от Лисабонския договор – 298, извинете. Въпросът е, че тук говорим за качеството на съдържанието, на правилата. Друг важен въпрос е приложното поле на един подобен регламент за административните процедури на Европейския съюз. Къде трябва да се прилага той? Само институциите на Европейския съюз или и от държавите членки, там където те прилагат елементи от европейското право, да кажем като хартата на основните права. Каква е нашата позиция тук? От, гледна, от правна гледна точка и, двете, и двата аргумента са защитими. От а, политическа гледна точка трябва да се е, обсъдят темите с всички заинтересовани страни. и да се вземе предвид и там, къде и ситуациите, в които се говори за сътрудничество между административните органи. Та или иначе ние сме разработили тези правила и ви ги представяме за обмислене. Благодаря, господин председател благодаря. Благодаря ви за поканата. За мен е чест и удоволствие да мога да говоря днес пред вас. Ще разкажа някои от идеите, които сме разработили и които са сходни на резолюцията, която вие сте предприели във връзка с факта, че Нашето разбиране за АПК съвпада с конституционното разбиране за правото. По три въпроса ще говоря. Дали това е подходящия момент? Господин Цилер говори за това. След това кодифицирането, е един важен въпрос и какви са основните проблеми в този контекст. И така. Основната цел, поради която сега трябва да обсъдим процесуалното право, е многообразието на административно-процесуални правила и норми, което пречи на цялостното развитие на правото и неговата последователност. Имаме правно основание, трябва да видим как сега процесуалните практики да бъдат хармонизирани. Как да подходим? различните подходи в отделните държави членки, както и в и извън Европейския съюз, показват, че подходите обикновено са основават на възникнали проблеми и оттам се тръгва. Затова стигнахме до един принцип, принципа на списък на идеи, решения по определени случаи, договори и Нещо, което не се забелязва често. Управление на информацията, взаимно подпомагане и големи информационни системи, като например Шенгенската. Изготвяне на норми. Какви са основните проблеми там? Това, което се забелязва е, че има норми, свързани с делегираните актове и актовете по приложение, но разпоредбите в учредителните договори, както и в регламентите, се съдържат процедури е, за това какво се случва, след като Европейската комисия излезе с предложение за законодателство. Европейския парламент пък се е опитал да види какво се случва преди да се получи такова предложение. Няма достатъчно добро сцепление и конституционните принципи като че ли не влизат в практика. Затова евентуално може да се работи по опростяване не само на конкретните законопроекти, но и въобще за забелязването на конкретни проблеми от обществеността. Това, което направихме в своята мрежа, бе да разделим нещата на фази. Първо, какви са основните принципи при нормотворчеството? Там виждаме, че е много важно да се оповестява пред широката общественост целта и приложното поле на законодателството – е, голям дебат има за това, дали са необходими оценки на въздействието при изпълнителни актове, тъй като те са много въпреки. Също така се води дебат за това как да се въвлекат учени в този процес и след това как ясно това да се представи на обществеността, за да има консултации. Всички тези въпроси трябва да получат своите отговори и когато успеем тези процедури да ги въведем в практика, този тип нормотворчество ще стане ежедневие. Втория голям, втората голяма сфера проблеми са свързани с вземане на решение по конкретни проблеми. В континуалната правна система обикновено това е основната и тук това е записано и в член 41. Отново, конкретни правила за отделните сектори се забелязват много често. Нивото на детайлизация обаче е различно. Няма стандарт за най-добри практики. Затова често има ненужни осложнения, което води до по-малка прозрачност на правилата за отделното лице. В този контекст отново се опитахме да разбием отделните решения, които са вземани, на фази. Правилата, които се забелязват в конкретни законодателства и на Съюза и на държавите членки, трябва да съдържат елементи, като кога се подават заявленията, кога започва процеса, това трябва да бъде зададено, кой ги обработва, крайни срокове, трябва да се оповестят е, кой има право да разследва или да извършва инспекции. Тоест имаме нужда от основни правила по тези въпроси, не само защото в този случай се забелязва такъв тип феномен. Учените наричат това сложни процедури. все повече случаи имаме европейско законодателство, където няма национални органи по него. Това всъщност води до много проблеми за отделните лица, които не знаят кой в крайна сметка отговаря. И съдилищата не могат да преценят, чие законодателство е приложимо при вземането на решения. В този смисъл тук трябва да се обърне внимание. Третата голяма сфера са договорите. Договорите обикновено са свързани най-вече с обществените поръчки. Ако обаче навлезем по-навътре, установяваме, че договорите са един инструмент, който се използва в административното право на Съюза за финансиране на научна помощ, за развойна помощ, за разрешаване на спорове, но и е, в добавка към едностранни решения. Например, замислете се за един пример, решение на Европейската комисия за сливане, където има точно договорни правила, които управляват процеса. Възникват въпроси за това дали този тип право трябва да бъде конкретизирано в процесуалното право или да бъде оставено общо. Научно-следователските резултати доведаха до извода, че това, което е необходимо, е държавната администрация да спазва своите задължения, като не прибягва до договори, там където може да се спазват правила. И обратното като например да провежда проучвания, оценка на въздействието, достъп до възможност за успорване на решението и така нататък. И накрая взаимното подпомагане информационните мрежи. Много е трудно тук да се регулират нещата, защото ако погледнем всяка една от агенциите, агенциите, които бяха създадени през последните години, винаги са имали задължението да провеждат информационно сътрудничество. И това има своето въздействие върху отделните лица, не само лицата, чието данни са в системата, но и трети лица, които в процеса на обмен на информация са засегнати. Т.е. не се занимаваме само с, с опазване на информацията, на личните данни, но и с онова, което споменах по-горе, тези сложни съставни процедури. Какво се случва при обмена на информация? Има мрежи, където се подава информация, което води до координиране на административните органи в държавите членки Европейски съюз. И точно тук е момента, в който се размива отговорността. И така, в материалите, които са ви раздадени, има повече информация по това, но ще видите, че тук остават основни въпроси. От една страна, това, което спомена професор Зелер, дали административното право на Съюза се прилага само към агенциите, институциите ни Съюза или трябва да бъде приложимо и към органи в държавите членки. Нашия отговор, чисто политически, а, е, че не бива да се забравят сложните процедури, които включват и самите държави членки, т.е. има изключения. Другия въпрос, който също е голям, е връзката между следното. Ако имаме АПК от определен вид, който да речем е одобрен на европейско ниво, как ще се включи конкретното законодателство към конкретни сфери. Значи може да се подходи минималистично и да се каже, само минималните правила трябва да бъдат заложени в него. Или пък, от друга страна, може да се каже, че добрите правила трябва да бъдат заложени за всички, като тук се заложат и примери, за да има конкретно законодателство, което да бъде в изключение от това АПК. И ние предлагаме второто добри правила, за добра практика, където да се вложат и изключения. I think both professor... Председателят благодаря и на двамата професори, че се вместиха в отреденото им за изказване време. Нека сега дам думата на господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да участвам в днешното изслушване, организирано от вашата комисия. Когато бях член на Комисията по правни въпроси, работех с удоволствие и ентусиазъм тук. Предстои ми да отговоря на един сложен въпрос. Необходимостта за разработването на европейски АПК. Нека кажа, че е необходимо да ускорим темпа на административната интеграция в Европейския съюз. Административните агенции постепенно трябва да станат част от една обща структура. Има реална възможност в този процес да бъдат включени и съдилищата. Знаем, че съдебното сътрудничество е една сложна област. Сега обаче то се превръща в необходимост. Административното правосъдие се основава на всеобщи принципи. То е част от демокрацията материално-правните и процесуалните норми трябва да се разглеждат едновременно. Те трябва да се развиват едновременно. Необходимо е да се установи върховенство на закона, тъй като то засяга пряко живота на гражданите. Ако искаме да задълбочим европейската интеграция, трябва да осъществим интеграция и на ниво законодателство. Съдебното сътрудничество е от основно значение за европейските структури. Съгласно договорите, производствата по предварително запитване гарантират единно тълкуване на европейското законодателство, производствата за преодициално запитване. На европейско равнище е необходима нормативна уредба, която да урежда административните процедури. Много е важна обаче и съдебната практика. Много е важно тя да залегне в законодателството. Нека не разглеждаме ролята на европейските съдилища само като нещо допълващо и второстепенно. Напротив, европейските съдилища играят изключително важна роля през изминалия законодателен мандат на Европейския парламент започнахме работа по законодателен доклад. Постигнахме на ниво парламент определени резултати. Резултати в посока засилването на легитимността на Европейския съюз спрямо неговите граждани. Искахме да установим упростена, съкратена процедура по кодифициране на основните принципи уреждащи работата на публичната администрация. Предложихме да бъде призована комисията да излезе с предложение за регламент за европейски АПК. Важно е да изтъкнем, че изграждането на европейско пространство на правосъдие следва да се основа, основава не само на законодателство. То трябва да се основава и на принципите, залегнали в съдебната практика на Европейския съд. Ето защо новият регламент трябва да бъде допълнен от тези принципи някои общи принципи и норми, отнасящи се до националните администрации, бяха разработени с течение на времето на европейско равнище. Нека ви дам няколко примера. Съдебната практика на Европейския съд в областта на администрацията се отнася не само до прякото управление на европейските институции. Тя се отнася и до нормите и принципите, които трябва да се прилагат от националните администрации. Съдебната практика на Европейския съд е кодифицирана и във вторично законодателство на Европейския съюз. Например, в директивата за услугите някои европейски законодателни актове изискват от държавите членки да създадат специални органи, например органи за защита на данните. На практика националните административни съдилища следва, когато разглеждат дела с национално измерение, да прилагат всички принципи, отнасящи се до процесуалните права, разработени на ниво Европейски съюз, за да гарантират равнозначност и ефективност. Въпреки дългите разисквания от миналото, когато всички твърдяха, че Европейският съюз не е държава, в момента можем да кажем, че разполагаме с европейска нормативна уредба – в областта на администрацията. Правните системи, за разлика от държавите, могат да имат своя нормативна уредба в областта на администрацията. Така, например, Европейският съд още на ранен етап ясно заяви, че е много важно общността да установи връзки в областта на администрацията не само с държавите членки, но и с гражданите. Мога да цитирам делото Ван Ген срещу Лос, тогава съдът постанови, че общността се състои не само от отделни държави, но и от своите граждани. Нека ви припомня и така наречения модел на съадминистрацията или на интегрираната администрация. Европейският АПК оказва въздействие върху законите на държавите членки в тази област на всички нива – организация, процедури, финансиране и гаранции. Затова разработването по линията на съдебната практика на общи принципи на ниво Европейски съюз за нас е много важно. Принципите на Европейския АПК могат да залегнат и в конкретна конституционна рамка, както вече бе казано. Европейското право може да бъде интегрирано в националните законодателства в областта на администрацията. Така можем да говорим за административен плурализъм в държавите членки, но за същевременно и за общи принципи, които да гарантират съвместимост. Какви бяха промените след влизането в сила на договора от Лисабон? Какви бяха промените след като парламентът пое инициативата? Сега, след влизането в сила на договора от Лисабон, разполагаме с норми с съдължителен характер за координирането на работата на администрациите на държавите членки. Цитирам най-вече член 289, в който се признава официално съществуването на администрация на Съюза. Член 41 от Хартата на основните права гарантира правото на добра администрация. Парламентът изигра своята роля. Създадохме работна група, взехме предвид законодателния доклад, който бе прият тук в комисията с единодушие. След това бе прият и в пленарната зала с огромно мнозинство парламентът изигра своята роля при гарантирането на правата на гражданите и на ефективната работа на администрацията, като призова за създаването на европейска администрация, за кодифицирането на принципи като демокрация, прозрачност и легитимност. За целта ни е необходим административно-процесуален кодекс на Европейския съюз. Сега на комисията се пада задължението да прояви откритост. Всъщност тя първа трябваше да поеме инициативата по отношение на работата и правата на администрацията. Комисията заяви, че няма да започне обстойна процедура по обзор. Понякога се стига до лоша администрация, тъй като има недостатъци и празноти в действащата нормативна уредба. Как може подобни случаи най-ефективно да бъдат избягвани в бъдеще? Чрез конкретни действия в една или друга институция. Мисля, че позицията на комисията в това отношение е колеблива. Ако последваме предложения от нея път, то ще ни е необходимо ужасно много време. Мисля, че трябва да отчетем реалността. Сега трябва да се поеме конкретна инициатива от страна на комисията инициатива, която да откликне на потребностите на гражданите и да даде възможност на парламента и на съвета да постигнат конкретни резултати. We thank you. Председателят, благодарим ви. Последният оратор сред нашите гости е госпожа Рот Берент, бивш член на Европейския парламент. Имате думата, госпожо. Е Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте. Много се радвам, че съм тук. Мисля, че е добре след като чухме за необходимостта от административно право на Европейския съюз, да се обърнем към Европейския парламент. Моята институция, бих казала, 25 години вече а, съм свързана с нея. И е добре да видим къде се намираме в Европейския парламент в това отношение. Ако смятаме, че административното право е основата за постигане на прозрачност, демократичност и гарантиране на правата на всички на правна процедура, на справедлива правна процедура, тогава трябва да видим как работят различните институции, защото те работят различно. Съгласни сме за това. разгледах е, нещата в Европейския парламент. През 2012 година Европей... председателят на Европейския парламент ми възложи задачата да анализирам начина на работа на Европейския парламент, е, неговата е, административна структура и звена и доколко ефективно се работи в Европейския парламент направих всичко възможно, за да свърша тази задача възоснова на ситуацията от 2012 година, след която има и някои нововведения. Вие знаете синята карта, например. Но има някои елементи, които вече са изключени. Но като цяло, когато разглеждах ефективността на работата на Европейския парламент, вече 20 години бях работил в, в, в парламента, сега 25 приблизително по различни елементи на законодателството, екологични въпроси и други. Но въпреки това, въпреки че имах опит, бях доста изненадан от някои от своите открития. Какво научихме от а, това проучване? Ами това, например, че в Европейски парламент добро управление няма. Сега, може би трябва да съм малко по-внимателна с формулировките. Винаги се опитвам да съм любезна, но трябва да съм честна. Добро управление няма. Опитвах се да бъда положително настроена. А, но това е моето заключение. Разбира се, администрацията на Европейски парламент не е класическа административна структура, като националните структури. За това разгледах начина по който работят националните парламенти. При тях голямото предимство е, че там винаги има административно право на национално равнище. Тоест, ако а, разгледаме Финландия, откъдето госпожа Хаутала или Австрия, откъдето госпожа Регнер и така нататък, навсякъде, във всяка страна има някакъв вид административно право на национално равнище. А тук в Европейски парламент просто не разполагаме с това. Всъщност има някакъв вид струпване на традициите и навиците на служители от 28 държави членки. Също времено структурата е такава, че е, ето, господин Брейс, вие сякаш имате различни, е, е, няколко различни шефа. Имате пряк началник, генералния секретар, но вие, господин Свобода, имате също право да се смятате за пряк, пряк началник на господин Брос. А, так, така че това е положението на, госп... на, на ам, служителите тук имат повече от един а, началник. И а, това, а, във връзка с това си зададох въпроса дали а, администрацията на парламента е достатъчно стройна и ефективна и отговорът е не. Член 222 в процедурните правила оточнява работата на генералния секретар. Казва се, работата на парламента се подпомага от генералния секретар, назначен от бюрото, който е длъжен да се грижи е, Европейския парламент е, и администрацията на Европейския парламент да е, извършва работата си ефективно, последователно и без а, а, убеждения. В края на 2013 година има 13 генерални дирекции в Европейския парламент и служителите на Европейски парламент са 6743. За първи път бях избрана за член на Европейски парламент през 1989 година и тогава администрацията беше много по-малка. Така че а, броят на служителите се е увеличил значително. Увеличила ли се обаче ефективността на администрацията а, и обема административни услуги, които предоставя, със същия, в същата степен. Моят отговор е не. Всъщност има множество вътрешни правила, които се дават от директори, като госпожа Мартин Сиглезас, например, и нейния генерален директор, господин Дрекслер – И всички тези вътрешни правила, макар че по път се занимават с подобни ситуации в различни генерални дирекции, вътрешните правила са различни. И така някой служител с помощта на госпожа Мартина Сиглесия се опита да е, е, е, един от служителите на парламентарната комисия с помощта на госпожа Мартина Синглезия се опита да събере всички тези правила на едно място, за да се види колко са. Все още не е приключила работата, но документът вече е огромен. Но има още време, до края на годината, това е крайния срок. И така, когато трябваше да отговоря на въпроса на бюрото какво може да се направи, какво трябва да се направи, какво отговорих? Ами първо смятам, че трябва да имаме яснота по отношение на структурата. В Европейския парламент върховният правителен орган в политически административен план е бюрото на Европейския парламент. Именно бюрото взема решение по основните правила. Да кажем, по основните принципи на добрата практика в административното поведение, като лоялност, отговорност, иерархичност, колегиалност и прочие. Всичко това трябва да е ясно уточнено. Основните правила като законност, пропорционалност, като непредобеденост, като справедливост, прозрачност, ефективност са също принципи, които трябва да бъдат ясно записани. Има обаче и елементи, които не съществуват тук в Европейския парламент, макар че са доста прости и съществуват на други места. Да кажем, задължението да се декларира че някой е получил документ от някой друг. Да кажем, ако генералният секретар получи информация, документ, от който и да било, той трябва, а, неговия кабинет трябва да е длъжен да отговори с а, имейл. Благодаря, получихме вашия документ. Тази практика не съществува. Това води до голяма степен на неяснота а, и на практика до лоша административна практика. Също така правото да бъдеш изслушан, необходимостта да се вземат решения в пропорционално по размер време, а не да се чака, да кажем, 3 години, за да се из... измисли някакво правило. И тук говоря за работата на всички от редовния администратор до генералния секретар във всички ръководители на звена и дирекции. Опитах се е, да направя нещо, за да се променят нещата по време на своя мандат. Надявам се, че и вие ще продължите работата, която подех. Що се отнесе до общите процедурни правила? Добре е те да са насочени към постигане на резултати. Ако ми дадете още две минути, за да разясня. Всъщност мислех, че ще се изкажа на немски, после реших да се изкажа на английски и а, съм си подготвила бележките на немски и сега ще трябва да ги превеждам. Просто забелязах, че не сте си сложили слушалките и за това а, говори, реших да започна на английски. Извинявам се и на преводачите за това. Сега, структурата на администрацията, основните задачи и отговорности на всеки генерален директор и всеки директор и всеки директор на отдел трябва да бъдат разписани от бюрото и трябва да разпис... бъдат разписани за генералния секретар и за генералните директори. там нататък нещата се е, решават от по-надолу. Бюрото трябва да вземе решение какво е добра административна практика. Трябва да е ясно, че генералният секретар е длъжен да има редовни срещи с всички генерални директори и е, когато това се случва, да има дневен ред и да има протокол. А, това е много важно и за целите на добрата администрация и на целите на прозрачността. А, опитах се да включа това в доклада си и някак си не получих разбиране, но се надявам, че нещата вече се променят. За упростяването на вътрешните правила имаме документ от три колони, който е доста дълъг, който е насока за добри административни практики. По време на господин Шулц той разказа, че когато е бил кмет на Розелен, един не много голям град в Германия, там си е имало наръчник за добра административна практика. И когато той стана председател на Европейския парламент, бе установил, че такава такъв наръчник тук няма и е необходимо той да бъде създаден. Това в крайна сметка е необходимо и за законността на всички действия. Всички юристи като мен смятат, че е добре нещата първо да се публикуват, преди да влязат в сила. Така че публикуването на каквото и да било решение, преди да влезе в сила, е много важно. На практика бюрото вече е взело тези решения, той е приело моя доклад, има конкретни задачи, които са възложени за изпълнение до края на годината. По тях напредък на... по настоящем няма, но има още 6 седмици до края на годината и а, мисля, че ще бъдат приложени някои мерки. И а, се надявам че след казаното от мен и Луиджи Берлинго или от, след работата, която сме извършили, вие сте готови да подемете, уважаеми колеги. Ето, вие, Хейди, например, познаваме се от много време. Иначе администрацията на Европейския парламент действително е една от най-добрите административни структури, с които е, съм си имала работа, така че те заслужават добри процедури. Благодаря ви много за тези интересни коментари, свързани с нашата работа. Сега преминаваме към възможността колегите да зададат въпроси към всички, които се изказаха до сега. Госпожа Халтала, заповядайте. Благодаря. Голямо вдъхновение за един проект, за който призоваваме отдавна. Когато първият европейски омбудсман стана член дойде пред нашата комисия, той трябваше да обясни пред комисията, че няма да е неуместно, държавните служители трябва да се държат адекватно с гражданите. Бяха много изненадани колегите. Мина време от тогава. Чухме от господин Хофман, че ще е реалистично АПК да се отнася към европейските институции, но не към администрациите на държавите членки, независимо дали прилагат европейско право или не. Да, реалистично е, но това ще доведе ли до проблеми или правни осложнения и какви биха могли да бъдат последствията? Втори въпрос. Спомена се, че основната цел на начинанието е интеграция и еднообразие на нормите и кодексите. Как да се изберат тези най-добри практики, върху които да почива този кодекс? Харесва ми подхода на госпожа Георгиева – тя е много отворена, открита. На изслушването каза, че говори с заместник-председателя Тимерманс за това как да стартира процеса. Така че имаме много големи надежди, че ще се стигне до конкретно предложение от страна на Европейската комисия. Thank you. I think that professor... Благодаря, професор Хофман. Мисля, че трябва да отговори. Да, държавите членки прилагайки европейско законодателство, са задължени да следват общите принципи на същото. Прецедентното право е съвсем очевидно. Съдът го е постановил многократно. 41 член от хартата е формулиран обаче много по-рестриктивно. Затова положението е странно. От една страна трябва да се спазват общите принципи, но по член 41 този принцип може да бъде изоставен. Затова нормите в АПК би трябвало да се прилагат към държавите членки, когато прилагат европейското законодателство. И не е въпрос на подход чисто теоретично, а как ще се приложи. Дали е добре първо да се започне с европейските институции и органи, да се създаде добра практика и след това да се разширя приложното поле първо през председателното право, след това през законодателството. Или пък ще е смислено да се направи така, толкова сме интегрирани вече, че държавите членки трябва незабавно да, спо... да започнат да го спазват. И затова аз веднага коментирах, имаме много политики в различни сфери, където органи на Институциите, извинете, на Съюза и националните органи работят заедно. В такива ситуации е възможно да се оставят държавите членки да прилагат своите правила, тъй като иначе резултатът би бил, че една административна процедура с правила в много юриспруденции ще бъде факт, което ще доведе до правна несигурност сред гражданите. И националните административни съдилища няма да могат да свършат работата си по съдебния преглед. Затова първото, което трябва да бъде регламентирано, са въпросите, където има тясно сътрудничество. Вторият въпрос бе за методология. Как да се открият тези най-добри практики? Това, което направихме в работната си група, продължение на 5 години, с много експерти от различни държави членки, както и експерти извън тях – бе не само да разгледаме конкретните политически сфери, за да се види какво работи в а, Съюза, но и да се види какви са традициите на отделните държави членки. Мисля, че това е един добър подход. Това, което каза Луиджи, бе в същия дух. Идеята първо да се види какви са малките ни постижения в отделните сфери, и след това да се направят... А, извинете, първо да се намерят малките пробойни в отделните сфери и след това тези пробойни да бъдат запушени. А, това е добре, но не е толкова добре, защото така не се вижда цялата картина и общите структурни проблеми, които трябва да се решат, за да може да се е, направи опит за еднообразие в една многообразна картина. Когато говорим за по-голяма прозрачност и опроставяне на законодателството, това трябва да бъде първото. Нещата да бъдат по-разбираеми, като се въведат едни правила. Thank you very much. Then Mr. Custer had a question. Господин Кастър. Möchte die Diskussion um das Verwaltungsrecht gerne auf zwei би ми се искало да сведа разискванията за административното право до два актуални политически процеса. Бе изтъкнато, че административното право е от голямо значение за прозрачността и демокрацията по двата конкретни политически процеса. Първо, Евро... бе инициирана Европейска гражданска инициатива с споразуменията за свободна търговия с Канада и САЩ. Тази инициатива бе отхвърлена от Европейската комисия с аргумента, че не може да се започне Европейска гражданска инициатива по процедури, които текат на ниво комисия. Не трябва ли да има промени в европейското административно право, за да се допусне европейска гражданска инициатива и в такива случаи? Второ, не бива ли да се изяснят разпоредбите на европейското право, що се отнася до отношенията между комисията и парламента. Членовете на парламента отчасти нямат право на достъп до документи в рамките на преговорите за споразумение за свободна търговия с САЩ. Какво е правното основание за подобен отказ на достъп? Отправих въпроса с искане за писмен отговор към комисията, но отговорът бе до голяма степен незадоволителен. Казаха ми, че аз трябва да започна. Благодаря за въпроса. Ще бъда съвсем кратка, тъй като той не задължително е свързан с административното право. На какво основание се отказва на членове на Европейския парламент достъп до информация? в рамките на обмена на информация действа между институционалното споразумение. Аз имах съмнителното удоволствие да преговарям по това междуинституционално споразумение или по-точно по тези междуинституционални споразумения, тъй като при тези преговори няма никаква прозрачност. Прави се опит за постигане на баланс по отношение на предаването на класифицирани документи. През изминалите години постоянно спорехме за това, дали когато един документ е класифициран от страна на комисията като секретен, то това не става произволно. По този въпрос председателският съвет и бюрото на парламента разговарят с комисарите и председателя на комисията. Няма значение дали става дума за споразумението за свободна търговия с САЩ, с Канада или за нещо друго. Второ, попитахте дали е законосъобразно Европейската комисия да заяви, че няма да приеме Европейска гражданска инициатива при условие, че процедурата, която визира тя, все още не е приключила. В случая трябва да се провери какви са нормите, уреждащи Европейската гражданска инициатива. Можете да се обърнете към колегата Хаутала, която може би е по-добре запозната с тези норми от мен. И в тази област има междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Съгласно това, споразумение има правила за Европейската комисия за това как да третира дадени инициативи. За мен е много по-интересно интересен въпросът за административните действия, които пряко или непряко засягат трета страна но този въпрос не се отнася до нито една от хипотезите, за които вие говорихте до тук. ja, ich würde das auch direkt kurz auf Deutsch sagen. Съвсем накратко на немски. Въпросът за гражданската инициатива се свежда до това как се образува дадена процедура образуването на дадена процедура, независимо дали става дума за изпълнително решение или за решение по конкретен случай, може да бъде обект на Европейска гражданска инициатива. По въпроса за класифицираните документи, за класифицирането на документи като секретни, От основно значение е въпросът дали тези документи са включени в списъци. А достъпът до информация, както знаем, е основен елемент на демокрацията и прозрачността. Най-вече, що се отнася до Европейския съюз, който до някъде е чужд като система на европейските граждани, трябва да се вземе предвид точно това, Разбира се, подобни въпроси са от административно естество, тъй като засягат гражданите. Не знам дали те трябва да бъдат уредени в общи административни норми. Това е вече друг въпрос. Е, Във връзка с гражданската инициатива искам да кажа, че тя е един отличен пример, защото става дума за една тема, в коя, една област, в която има частично регламентиране, което е части свързано с договор, части с регламента за гражданската инициатива, регламентиране, при което има и съответните пропуски, които биха могли да бъдат отлично покрити от едни такива правила. Става дума и за процедурата, свързана с начина по който трябва да се обработва процедурата, да се реагира на предлагащите съответната гражданска инициатива. Това е добър пример за пропуски. Благодаря ви много за дадените отговори. За съжаление, вече изоставаме от графика си, така че нека да благодаря на четиримата участници в това изслушване. Много ви благодаря, действително. Ще продължим работата, която вие започнахте. Благодаря ви, че сте тук. Очакваме да си сътрудничим добре и за бъдеще. We continue with point number five. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Става дума за целесъобразността на въвеждането на елементи е, от европейското гражданско право, по-конкретно правото свързано с продажбите в Китай. Нека да кажа няколко думи, преди да дам думата на основния оратор, за това е, къде се намираме по тази тема. На 26 феврари 2014 година приключи първото четене по предложението на комисията с общо европейско право в областта на продажбите по проект от 2011 година. Проект на комисията от октомври 2011 година. Има конкретни правила за в областта на договорното право, които, трябва да, които следва да бъдат валидни в целия Европейски съюз. Новаторското в този документ е, че той не замества договорното право, така както съществува то в държавите членки, а ще е допълнителен втори режим, който може да се прилага в държавите членки, ако страните по договора изберат да се позоват на това право. Имаше изслушвания и семинари, организирани с отдел С по политическите въпроси. Имаше е, обществени допитвания и консултации с националните парламенти. Оценката на предложението на комисията е, от страна на Европейския парламент от 2013 година е положителна. И през септември 2013 година бе изказана подкрепа за избирателния характер на това право. Предлага се това право да е приложимо при договори, които се подписват от разстояние, по-конкретно по интернет. Запазва се принципа на свободния избор за средствата за правна защита за потребителя и задължението в рамките на два месеца след установяването на неизпълнението потребителят да започне преписка. Комисията назначи Алесандра Морети и Алекс Фокс за докладчици за второто четене. Тази инициатива е връхна точка на многогодишен труд и нашата парламентарна комисия бе действащата сила в тази област – Това привлече вниманието на китайските власти след посещение на делегация на Европейския парламент в Пекин миналата година. Професор Мейерс от Лайденския университет в Холандия и бе поканен в нашата парламентарна комисия заедно с представители от китайски университети, за да стане, за да поговорим за това доколко е целесъобразно Китай да приложи елементи на европейското правно право. На европейското договорно право. Доктор Май, Мер, заповядайте. You, Chairman, Благодаря за поканата и за отличните встъпителни думи по темата. Um, as, as for the um, sequence, I, I indeed would like to give. A... Бих искал да направя кратко изказване за това, доколко смятам, че е приемливо и приложимо да има сътрудничество между Съюза и Китай по тази и свързана теми. Както е написано а, в отличните документи, Ако няма различие между отделните системи, то тогава е, търговския стокообмен може да нарасне с 40%. Това е един, един от стълбовете за Съюза е, това увеличаване с 40% на стокообмена между държавите, ако е същата основата. Също се отнася и до междуконтиненталните. Moment, um, China is... Търговски обмени. Сега Китай е решил да управлява търговския си стокообмен с законодателни мерки. Европейският съюз, континенталната му част, както и Китай, основават системите си на гражданското право. Последните години обаче американското и хонконгското право оказват въздействие върху китайското като такова. Това прави китайската система на гражданско право а, е, малко по-объркана, но да не я наричам объркана, бих казал а, е, нецеленасочена. Тоест, взимат се определени елементи от американската система, от европейските а, е, правни системи и сега като цяло основата на китайското право е смесена. Преди само няколко седмици, преди три точно, се проведе четвъртия пленум на Китайската комунистическа партия. Този пленум се съсредоточи върху върховенството на закона. За първи път Комунистическата партия, лидерите на Китай заявиха, че ще говорят по въпросите на правото за няколко дни. Дискусиите бяха проведени на най-високо ниво. Um, there were several um, international meetings at my, um, uh, at my university. Имаше няколко заседания в моя университет в Китай, е, Чинхуа. В Чинхуа Марк Зукерберг, е, познат ви от Фейсбук, бе там, той говори на мандарински. Имаше и по-скучни, разбира се, заседания. На едно от тези заседания заместник-председателят на втория върховен съд в Китай обясни, че според него това е пролета на правото. Той нарича това да спренга в лоу. Тоест, очаква се нови развития, разцъфтяване, на правната система. В този период на настъпване на пролета или разцвета на правото, това, което аз мога да кажа на международни заседания, на конференции, е, че настоящите закони се критикуват от китайски учени професори, разбира се по-скромно, особено, що се отнася до гражданското право и това, че то е, е изготвено последните години с недостатъчно спойка между отделните теми. Какво се случва? Някои закони се преразглеждат в момента в Китай – корпоративното право, гражданското право и има възможности Европейският съюз да прецени дали определени проекти, които са завършени тук при нас, биха могли да бъдат в кавички рециклирани и предложени на Китай. Същото се отнася и до други държави. Идеята за така нареченото рециклиране на правни проекти, които са добре обмислени, аргументирани и са висококачествени в контекста на Съюза и те биха могли да бъдат предложени на други нововъзникващи економики, не само на китайската. Но сега при този разцвет на правото, изключително важно е да се съсредоточим върху една от основните економики. ако основата на европейското, европейската правна система и китайската правна система биха могли да останат взаимосъвместими, това може да създаде големи възможности и за двете економики. Тази идея не приложима само за успешните примери, като определени наши проекти тук. В някои случаи, последните 20 години, например, сме имали проекти, правни проекти, които са се провалили, поне според обществеността. Но по политически причини Понякога определени проекти са били прекалено разкрасени и хората са се опитвали да вложат всички идеи в един проект. Провалите се проекти също могат да бъдат източник на полуки за други юрисдикции, за други държави. И е много важно основните принципи да се изнесат в други юрисдикции. Затова не е важно дали един успех е бил, един проект е бил успешен или не, защото в крайна сметка той ще помогне като такъв на съвместимостта на двете правни системи. И към края на тези встъпителни думи Китайските учени, с които се срещам, са много впечатлени, имат голям ентусиазъм или проявяват голям ентусиазъм към европейската система. Е, субсидиарността за тях е много важна, която има при нас. Затова, когато правя увод в, като лекция увод в европейското право, често го правя така, че те да могат да кажат че европейците могат да дадат насоки към държавите членки, а не идва отгоре указ от императора, което според мен е добра формулировка. И накрая има в момента отлични възможности Европа да предложи вдъхновение, подпомагане на други юрисдикции, на други държави. И Китай би трябвало да бъде на първо място в този списък. Благодаря председателю. So, thank you very much for this Председателят, благодаря ви за уводното изложение. Давам думата на Дирк Штаделмайер, за да чуем и неговата гледна точка. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да присъствам на днешното ви заседание и да говоря за потенциалното въздействие на общото европейско право за продажбите върху Китай и други азиатски държави и държави от Тихоокеанския регион към момента реформират или преразглеждат договорните си правни системи, например Япония, Австралия, Сингапур. Сред тези държави се нарежда, разбира се, и Китай. Целта на тези държави е да приспособят в по-голяма степен законодателствата си в областта на договорите към международната търговия. За тази цел те разглеждат конвенцията на ООН за продажбата на стоки, разглеждат и норми с незадължителен характер, както и материално-правни норми. Търсят вдъхновение и най-добри практики, разбира се, в законодателните системи на основните си търговски партньори, сред които е Европейският съюз. И наистина Европейската нормативна уредба, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки, има потенциал да бъде привнесена в азиатски държави и държави от Тихоокеанския регион. Основен пример в това отношение е общото европейско право за продажбите. Най-вече като се има предвид начина по който бе развита тази нормативна уредба. Тя бе развита възоснова на мащабна сравнителна дейност бяха сравнени законодателствата на държавите членки, бе почерпен опит от постиженията на правото на Европейския съюз, както и от постиженията на европейското право, като например Виенската конвенция за международната продажба на стоки. Друго предимство на общото европейско право за продажбите е, че то обединява сделките между стопански субекти и сделките между стопански субекти и потребители. Това е много важно, що се отнася до държавите, за които говорим, тъй като те реформират или въвеждат норми в областта на потребителското право. Трети елемент на общото европейско право за продажбите е, че то не е прието по силата на императорски указ. В рамките на това законодателство основната дума, лайт мотивът е изборът. Тази нормативна уредба не принуждава държавите членки да посягат върху свои установени традиции в областта на договорното право. То е възможност на избор за стопанските субекти и за потребителите най-вече да възприемат една нова нормативна уредба, когато сключват сделки през граници. И те могат да направят така, ако от това ново законодателство за тях проистичат економически изгоди за продавача, например, това законодателство е изгодно, тъй като може да използва единна нормативна уредба и единна платформа за продажби в повече от една държава. За потребителя общото европейско право за продажбите означава по-конкурентни цени и по-голям избор. На ниво защита на потребителите му се предлага ниво на защита, което е също толкова високо или поне сравнимо с нивото на защита, което се предлага по линията на хармонизирани разпоредби. Явно е също така, че Европейският съюз има и голям интерес в това да насърчава възприемането на своето законодателство поради две причини. Първо, Европейският съюз е основен търговски партньор в световен мащаб и ако в качеството си на такъв може да постигне по-високо ниво на хармонизация, то за европейските стопански субекти това означава по-низки разходи. Ако окоръжим международните си търговски партньори да възприемат нашите закони, това за нашите стопански субекти ще означава конкурентно предимство спрямо американските такива, например проистичат и предимства за практикуващите юристи, които консултират износители. Проистичат предимства и за практикуващите юристи, които работят в международни арбитражни трибунали. В наш интерес е, с други думи, да насърчаваме възприемането на нашата нормативна уредба в световен мащаб. Важно е общото европейско право за продажбите да се приеме колкото се може по-бързо. Много е важно да бъде насърчавано неговото възприемане. Нека и тук в Брюксел настъпи китайската пролет на правото. Председателят пропуснах да кажа, че господин Дирк Штаделмайер е представител на Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Сега е време за въпроси и отговори. Господин Мориня Пинто. Obrigado, Sr. президент. Eh, registro com muito agrado este interesse da China pela. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че Китай проявява интерес към законодателството на Европейския съюз. От техническа гледна точка това е едно силно рационализирано законодателство, То води началото си от началото на 19 век, дори от 18 век. Мога ли да попитам дали интересът, който проявява Китай към общото европейско право за продажбите, не може да бъде проявен и към други области на законотворчество в Европейския съюз. Например, в областта на гарантирането на правата на физическите лица, на защитата на правата на човека, на защитата на правата на гражданите спрямо държавата. Проявява ли Китай интерес към принципа на свобода, принципа на човешко достоинство? Em China не би ли могла Европа да окаже въздействие върху Китай и други части на света и в тези области? Или въздействието ни се ограничава единствено до търговските интереси, до интересите на бизнеса и капитала? Uh, Първо няколко въпроса и след това а, отговорите. Втори е колегата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 Това е малко изненадващо от страна на държава като Китай, която не е непременно известна със своята гъвкавост. Европейският съюз явно се радва, че с това за нас се откриват економически перспективи. Вероятно е в областта на външната търговия за нас да проистекат предимства спрямо Съединените щати, например. Но не е ли изненадващо, че Китай се ориентира спрямо нашите ценности в тази област? За нас Китай не е държава образец. Госпожа Халтала. Um, Благодаря. Много интересно беше изказването на господин Майер за разцвета на правото. Трябва да видим какво е сътрудничеството с тази държава в тази сфера, защото може да се намерят по-ефективни начини за прилагане на основните принципи, които се крият за нашето законодателство. Знаем, че има дълго правно сътрудничество между европейските държави и Китай. Опитваме се да изнасяме своите идеи за правата на човека, но успехът не е много голям. Има друг начин да се направи това, да се види колективната култура с дълга история – гражданите може би ще го покажат. Това е една добра пътека. Разбира се, че има економически интерес. So, Dr. Myers, you have the floor. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, председателю. Много интересни въпроси получих от депутатите. И теоретично, и практически и мен ме интересуват правосубектните отношения. И това, което казвам в Китай, е, че корпоративното право и правосубектността е, са една метафора. Ако говорим за това, както и за начина по който правните субекти могат да сключват договори и свободно да решават, е, че имат свое място под небето, посланието тече. От третия въпрос усещам и взаимно разбиране, че подходът е, не е задължително да е пряк, не е задължително да има пряка конфронтация. Понякога не е прекият е, подход би бил по-успешен и по-устойчив от прекия сблъсък. И така. Ще е добре да започнем с капитала, с бизнеса, това са практически неща, и да се надяваме, че по един интелигентен начин, с ясна стратегия, бихме могли е, посредством бизнеса и капиталите, да предадем и други ценности по един непряк начин. Благодаря. Mr. Steinmeier, any comments? коментар? Thank you, Chair. Very briefly, I'm not the right person to speak. Не съм аз човека, който трябва да говори за промяна на политиката към Китай, но трябва да кажа, че тук говорим в духа на госпожа Хаутела. Е основата на, на договорното право. И тук има много интересни неща в нашето право на продажбите. Имаме ясни права и задължения. И това е основа, която е изключително важна. Второто важно, което бе споменато, бе, че нашето право се прилага само ако има съгласие между страните, т.е. няма никакво налагане отгоре. Трябва да има съгласие, страните ще се съгласят, ако има някакво предимство за тях. И на трето място, високото ниво на защита на потребителите. Какво отразява това като принцип? Като принцип то отразява защитата на по-слабата страна. Тези три примера само показват ценности, защото говорим за ценности. И както каза доктор Майер, тези ценности могат да бъдат прокарани незабележимо в обществото, което ще доведе до положителни промени. Благодаря. Thank you for this remark, because I personally... Благодаря ви за този коментар. Аз лично преди около 35 години учих право в условията на изцяло тоталитарен режим. Първото определение за право, което ми бе дадено тогава, бе, че това е инструмент в ръцете на работническата класа. Наистина бих се радвал, ако общото европейско право за продажбите може косвено да окаже положително влияние върху Китай като цяло. Не виждам други желаящи да зададат въпроси, за това с това сърдечно ви благодаря за интересното изложение. Сега ще прекъснем заседанието, тъй като следващата точка от дневния ред следва да бъде обсъдена при закрити врата. Моля всички, които не са оправомощени да участват, да напуснат залата.